Второто ни съобщение е, че съответните власти от Франция са уведомили Европейския парламент, че е, за евродепутат е избран Жак Коломие от 2 февруари 2018 на мястото на господин Едуард Феран. Добре е дошъл на нашият колега. Нека да заеме своето място в парламента. Той вече се ползва с всички права на евродепутата, предвидени по правилника. Благодаря ви сега за вниманието и можем да пристъпим към гласуване. По процедурен въпрос ли искате да се изкажете? Виждам, че ще дискутираме Европейската банка за инвестиции но ние не сме дискутирали факта, че е, Обединеното кралство трябва да получи 35 милиарда